morning, ladies and gentlemen. Утро, дами и господа. Радвам се, че се събрахме отново след лятната почивка. Надявам се, че сте си починали добре и сте готови да продължиме нашата работа. Добре дошли на заседанието на комисията Реги. Ще започнем с приемането на дневния ред. Имате ли някакви коментари или допълнения? Господин Фанни Сталрой, благодаря ви трябва да се организираме отново. Тук в началото на на дневния ред. А, не пише кога ще дойде господин комисара. Кога ще дойде? Сега имаме един проект от дневен ред за обмен на информация и на мнение с комисара продължение на цялата година. Това всъщност той е поел ангажимент да се срещне с нас, включително и през септември. За съжаление обаче той не може да участва в... Тя не може да участва в днешното ни заседание. Изпрати ми писмо, което, вие, което разпространих. В което тя споделя хода на работа по споразуменията по партньорство и заявява своята готовност да се присъедини към нас на следващо заседание. Така че, наистина, ще организираме посещенията на комисарите в последствие. И второ, а, знаеме, че генералният директор напусна. Кога ще се ни посети новия ген, генерален директор? Имахме заседание с предишния, а по новият генерален директор ще ни посети в най-скоро време. Секретарията е в контакт с него. Може би той ще присъства на следващото ни заседание. Все още не, не знам. Благодаря ви. Имате ли други въпроси по дневния ред? Благодаря ви. В такъв случай приемаме нашия дневен ред. Следващата точка от дневния ред – одобрение на протокола от заседанието на 13 и 14 юли. А, онлайн разполагате с проекто протокол. Ако нямате възражения, можем да считаме, че е прият. Следващата точка от дневният ред приемане на проектографика на заседание на комисията за 2017 година. Службата за организиране на заседанията, отговорно за залите, превода и така нататък. Е Излезло с проекто предложение за 2017. Много беше трудно да се организира това. Това е трудно за всички комисии, но разполагаме с предложение, което ни е представила администрацията. Има някои промени. Нямаме много заседания в четвъртък след обед, но затова пък има заседание в понеделник е, след обед. Може да се опитаме да внесеме някои промени, но не съм убедена, че ще можем да промениме всичко графикът по графика. Можем ли да считаме, че проектографика е прият или имате някакви коментари, възражения? такъв случай сме, считаме, че е приета и ще се организираме съгласно този график. Съобщение на председателя. Искам да ви пожелая добре дошли и да си пожелаеме успешна работа в продължение на следващите месеци и до края на годината. ще ще продължиме да работим в конструктивна атмосфера, така че пожелавам ни приятна работа. А сега преминаваме към гласуване. Извинете, казва председателката. има ли представител на групата на ЕКАРЕ. Доколкото разбирам, господин Пореба е тук е, в Брюксел, но в момента все още не е дошъл, тъй като е някъде по задръстванията. Бихме ли могли да смениме на начина на гласуване да господин Вон, тук ли сте? господин Пореба не е тук в залата. Добре, не искате да променяме. Тогава нека да гласувам. Гласуваме доклада на господин Пореба мерки за гарантиране на сигурността на доставките за газ и а, отмяна на регламент 224 от 2010 година. Това ще бъде доклада, който гласуваме. Първо изменение, изменение 113 за против. Отхвърля се. 114 за против. Въздържали се, отхвърля се. 115 за против. Въздържали се, приема се. Осмо изменение за против. Въздържали се. Нека да проверим. Ще гласуваме електронно изменение номер 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. 116 за... А, извинете, отпада. Десети компромис, две части. Гласуваме първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, нека да провериме. Моля, гласувайте електронно. Гласуваме втората част на компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето не, из... 121 поправя се председателката за против въздържали се отхвърля са. Десето изменение за против въздържали се приема се. Единайсто изменение за против въздържали се приема се. Дванайсто за против въздържали се приема се. 11 компромис за против, въздържали се, приема се. 14 за против, въздържали се, приема се. 12 компромис за против, въздържали се, приема се. 127 изменение за против въздържали се, отхвърля се. Петнайсто приема се. 16 отпада, 17 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 19 то изменение за, против, въздържали се, приема се. 129 за Опада. 14 компромис за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за против въздържали се отхвърля се 21 изменение за против въздържали се приема се 134 за против въздържали се приема се 22 изменение за против въздържали се приема се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 153 за против въздържали се отхвърля се 154 за против въздържали се отхвърля се 155 за против въздържали се отхвърля се 16 компромис за против въздържали се приема се 29 изменение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 161 за против въздържали се приема се 300 изменение за против въздържали се от при прието 162 за против въздържали се отхвърля се 163 за против въздържали се отхвърля се 31 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се,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 въздържали се, приема се. 17 компромис, за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се. Приема се 175 за, против, въздържали се, прият. 176 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 46-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се,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 съжалявам. Не съм споменала, но сега ще се върнем към устното изменение. Разполагаме с устно изменение. Има ли някой против? Не. ще гласуваме компромис 5 заедно с устното изменение за против. Въздържали се. Приема се 66-то. Приема се. Шести компромис, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се, отхвърля се, казва председателката. Приехме първата част и отхвърлихме втората част. Седми компромис са против, въздържали се, приема се. Осми компромис са против, въздържали се, приема се. 74-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 75-то за против, въздържали се, приема се. 76-то за против, въздържали се, приема се. 77 за против, въздържали се, отхвърля се. 78 за против въздържали се отхвърля се 79 за против въздържали се отхвърля се 80 за против въздържали се отхвърля се 81 за против въздържали се отхвърля се 82 за против въздържали се отхвърля се 83 за против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте електронно. Изменение 83. Девалт изклаус. Край на гласуването. Отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85-то за против въздържали се приема се. Шесто изменение за против въздържали се приема се. 86-то за против въздържали се отхвърля се. 87 за против въздържали се отхвърля се. Девети компромис за против въздържали се приема се. 92 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 95-то за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 99-то. Against. Отхвърля се. 100. Абстен. Приема се. 101 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 изменение за, против,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 111-то изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. И 112-то изменение за против. Въздържали се. Приема. А сега ще гласуваме проекто доклада. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Господин Порева все още не е сред нас, но той невероятно ще дойде. Uh, the next, the next... Следващото гласуване е за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 всички раздели. Докладчик е господин Вон.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 въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се. Струваме се, че се приема, но нека да проверим. 27 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, господин Вон. Продължаваме с доклада на господин Руаш. Европейски семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2016 година. Желаете ли да кажете нещо, господин Рос? Преминаваме към гласуването в такъв случай. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първи компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се изменение. Второ. Не. Отиваме директно към втори компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка по компромисно изменение. Трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Съжалявам. Да, приема се. Изглежда трябва да се реорганизирам. Извинявам се. Благодаря ви за търпението. Осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Чет... Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 26-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 28 с устно изменение. Имате ли възражение по устното изменение? Не. Гласуваме 28 изменение с устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300. Извинете, компромис 6. Компромис 6. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 52 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега окончателното гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Становището се приема. Благодаря ви много. We... Приключихме с гласуването. Thank you very much. And now... Продължаваме със следващата точка по дневния ред. Създаване на програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 са докладчиците господин Ван Листерой и госпожа Крел ще представят проекто доклада си по законодателното предложение за създаване на подграма за подкрепа на структурните реформи. Предложението има има двойно правно основание, член 175 и 197, съгласно регламента за общо приложимите разпоредби. Бюджета е 142,8 милиона. Ще бъде взет от бюджета за техническа помощ, който е на разположение на комисията, съгласно това, което е предвидено по Фонда за регионално развитие и социалния фонд. Планира се да имаме още един, една възможност за обмяна на мнения, освен тази. Надявам се, че междувременно ще получим и становищата на ЕКОН. Тя е асоциирана комисия съгласно член 54 и по точка 53 плюс от правилника. Те подготвят становище също комисията по въпросите на културата и комисията по рибарство ще изготвят становища. Последното, което искам да кажа е, че предвид на факта, че този файл се счита за едно подходящо досие за сътрудничество с Комитета на регионите. Ще изслушаме днес в края на дебата и докладчика от Комитета за регионално развитие. Но първо ще дам думата на господин Ван Нистелрой, след това на госпожа Крел. Благодаря ви за това, че очертахте къде точно се намираме към момента. Това предложение е всеобхватно предвид а, на ефекта, който ще има. Обхваща една от най-важните задачи на комисията Реги. Имаше доста спорове, коя от комисиите в парламента ще бъде определена за водеща. Ние винаги сме приканвали колегите да участват от Комисията по економическо развитие, Комисията по бюджет и също с тях сме имали контакти, за да можем да изготвим едно общо предложение и да може да се приключи процедурата за вземане на решение тази година. Нека да преминем към измененията. Това е доста техническо досие, но е важно, защото укрепва позициите на държавите членки при реализирането на структурни реформи, за да се ускори работата, да се подобри работата също. И е изключително важно да имаме нужните инструменти. Не е достатъчно само да се говори, трябва да се получи нужната подкрепа чрез техническа помощ, чрез фондовете за регионално развитие и европейските структурни фондове. Това е подхода, който следвахме през последните месеци. Госпожа Крел и аз, както и сътрудниците ни, ние проведохме контакти с всички, които работят в тази сфера. С Генерална дирекция Регио, с комисария, защото искаме да разберем дали тези средства могат да бъдат осигурени, да бъдат отпуснати. Отговорът е да. Госпожа Крил и аз бяхме много доволни при воденето на преговорите за периода 2014 и 2020, че може да се осигури малко по-голям бюджет. Ние а, запитахме дали средствата вече са ангажирани, дали са изразходвани. Отговорът е не. Средствата ще бъдат осигурени от тези, които вече имат на разположение в Реджио за тази нова мярка за подкрепа на структурните реформи. С измененията ние укрепваме този фонд. Той не може да бъде просто така един свободно движа се фонд. Две трети от конкретните препоръки към държавите са свързани с кохезионната политика, така че ние се намираме в центъра на промените. Нашите фондове ЕСИ са изключително важни за постигането на дългосрочна промяна. Ние се намираме в един триъгълник и ние сме в неговата основа – Растеше, работни места, информационни и комуникационните комуникационни технологии, околна среда, други тематични концентрации. Измененията укрепват всичко това, укрепват фонда. Той сега почива на една много по-солидна услова, която да съответства повече на целите на кохезионната политика. Ние не навлизаме в ресора на ЕКОН, не се занимаваме с някои конкретни въпроси, свързани, например, с банковото дело, тъй като нямаме такива правомощия. Това беше нашия подход. Мисля, че се свършихме добре работата. Може би колегата ми е, ще допълни нещо към казаното до тук, ако председателят ми позволи. Да, разбира се, госпожо Крел, имате думата. Искам да благодаря на всички колеги за доброто сътрудничество, най-вече благодаря на Ламберт и на секретарията. В началото Всички бяха малко обезпокоени, объркани, дали, дали това е пряк атака на социалната политика. Но след като спокойно огледахме това досие, установихме, че не се подкопава кохезионната политика. Искам да го заявя съвсем ясно. Ние имахме отличен опит с работната група за Гърция, което даде възможност на Гърция да изразходи близо 100% от заделените средства поради техническата помощ, осигурена от Европейската комисия. Добра идея е ако има неизразходвани средства в фондовете на комисията, искам да кажа на комисията, конкретно не на държавите членки, те трябва да се предоставят на държавите членки, които искат да ги използват на доброволна услова, основа. Тези държави, на които беше оказана техническа помощ, би било добра идея да се направи това. Ние в проекто доклада ясно подчертаваме, че на първо място средствата трябва да подкрепят проекти, които допринасят за постигане на регионални цели и че те не трябва да бъдат прецедент, да създават прецедент и очаквания за бъдещо финансиране. Това са просто средства, които са останали и те се предоставят на държавите членки за използване. Когато програмата приключи, това означава, че е приключена. Тогава може да се види а, дали остават някакви средства да се продължи проекта. Това винаги е възможно, но няма автоматична връзка. Не става автоматично удължаването или осигуряването на средства. Ние трябва ясно да подчертаем, а, че а, имахме също и някои предложения за изменения. Това е програма, която заслужава да бъде подкрепа. С нашите изменения ние се опитахме не толкова да създаваме допълнителна бюрокрация, а по-скоро да установим ясна връзка между подаването на заявките и обработката им при минимална бюрокрация. Затова ви умолявам да не се а, опитвате да раздувате този а, доклад, защото това ще бъде по-скоро вредно, отколкото полезно. Разбира се, трябва да има контрол къде отиват парите. Европейският парламент ще получи отчети, кои проекти се финансират. но не трябва да има прекомерен контрол и изисквания за докладване, защото това ще направи изключително тромово и невъзможно за държавите членки да кандидатстват за тези средства. Нашата цел е, ако държавите членки искат да реализират реформи, да осъществяват проекти, да го направят максимално бързо и по най-плавен начин. И целта на нашите изменения е в тази посока ще се радвам, ако колегите и а, моя съдокладчик бъдат подкрепени в това отношение. Председателят. Да, това бяха докладчиците. Сега давам думата на докладчиците в сянка от Комисията по регионално развитие. Госпожа Томашич не е в залата. Затова давам думата на господин Яковчич. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да ви благодаря. Искам да ви благодаря за вашата водеща роля. Вие подкрепяте тази програма, която помага на структурните реформи. Благодаря ви, че по този начин ние можем да сътрудничим по-добре помежду си и можем да започнем европейския семестър по-добре. Струва ми се, че трябва да обърнем внимание на конкретните нужди на държавите членки. Искам да благодаря на господин Ван Нистелро и на госпожа Крел за техния принос. Ще добавя, че в началото бяхме малко критично настроени, но сега мисля, че ще стигнем до едно добро споразумение с комисията. Подкрепям измененията, подкрепям работата на колегите Ван Нистелрой и госпожа Крел. Точно това и очаквахме да получим. Накрая, надявам се работата по този документ да започне възможно най-бързо, тъй като той е много важен за държавите членки – Знаете, че има последици, свързани с финансирането. По време на тристранните разговори се надявам, че ще постигнем успех. Благодаря ви. Не виждам господин Марже, госпожа Рейнтке, господин Демато. Госпожа Демато. Благодаря, госпожо председател. Ние разговаряхме про програмата за структурните реформи с комисията през месец май. Сега вече имаме и измененията на докладчиците. Много сме доволни, искаме да им благодарим като бихме могли наистина едната седмица да проведем и размяната на мнения по измененията. Ще се спра на подобренията, които бяха цел на докладчиците. Имам предвид параграф 10. Хубаво е, че сега се цели парламента да бъде по-добре информиран – за финансирането на програмата. Не би трябвало случилото се до тук да послужи като прецедент и в бъдеще. Изменение 29 по член 5 е друг текст, на който искам да се спра. Ясно е, че ще трябва програмата да се насочи към определени отрасли. Това означава да се направи анализ на помощта за здраве, социалната помощ, миграционните политики, кохезията. Уважаеми колеги, за жало структурната реформа не е пряко свързана с сближаването. Това са реформи, за финансиране на самите програми, а регламентът всъщност се основава на опита с Гърция и Кипър. Структурните реформи всъщност са насочени към пазара на труда социалната държава, либерализирането на трудовия пазар, на социалните услуги, но иначе това, което виждаме в Гърция, Кипър, Португалия, е, ни кара да мислим, че структурните реформи всъщност не водят до растеж, не подобряват економическото състояние на държавите членки. Те всъщност задълбочават социалното неравенство. И по този начин много от европейските граждани изпадат наистина в беда. Някои хора вече гладуват. Да не говорим, че младежката безработица на определени места се вдигна от 40 на 50%. Огромна загуба на работни места. Освен това, хората губят и здравните си застраховки – Влиянието на кризата, както виждаме, е катастрофално в държавите членки. Ако погледнете образованието и обучението, ще видите, че в Гърция и Кипър има големи урязвания на бюджетите. Те обаче водят единствено до мар... маргинализацията на определени социални групи. Затова и моята делегация Пете звезди е против структурните реформи. Ако нещо се финансира, това трябва да са само инструментите за сближаване, защото те всъщност намаляват разликите между и в регионите. Според мен тази програма за структурни реформи изобщо няма да ни свърши работа. Ние разполагаме с инструменти, Имаме регионалните оперативни програми, програмите на място. Можем да помагаме на регионите за развиване на капацитет в периода 2017 до 2020 година. Но нека отговорността да бъде на ниво регион или държава, и така да се изпълняват пилотните проекти, както и проектите за сближаване. Много ви благодаря. Господин Омарже е тук. Той трябваше да гласува в друга комисия, за това се присъедини по-късно. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че закъснях, но трябваше в комисия ЕНВИ да гласувам по ратификация на споразумението от Париж. По предложението на комисията мога да кажа, че има някои проблеми и те са свързани най-вече с сближаването и бюджетните кредити. Аз искам да поздравя докладчиците, защото те наистина се опитват, доколкото е възможно, да включат отново целите на сближаването. Пак ще кажа обаче, има доста трудности. От една страна е необходимо кохезионните политики да се използват като инструмент, но в предложението те се използват за постигане на политики, които изобщо не са свързани с регионалното развитие. Имам предвид целите на европейския семестър. С всички тези уточнения все пак ми се струва, че трябва да подкрепим предложението, направено от докладчиците, защото те искат да се укрепи техническата помощ, за да се покрият целите на регионалната политика. Но трябва много да внимаваме не може кохезионната политика да се използва за обслужване на други цели и нашата комисия Реджи трябва да го заяви и ясно, когато тук е комисаря. Благодаря. Много ви благодаря. Сега ще продължим с господин Олбрихт. Той е докладчик по това становище в бюджетната комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Исках да кажа, че аз съм съгласен, това не е много лесна ситуация. Парите също не са много, обаче Нашето впечатление наистина първоначално беше, че тук средствата за сближаване се използват за други цели, тъй като това ни връща и към дебата за макроусловността при кохезионните политики, препоръките по държави. Комисията всъщност се опитва да намери начин за мотивиране на държавите членки, така че те да изпълнят препоръките, които са им зададени. Може би единственият начин това да се постигне е да се предложи финансов ресурс, но има и още един въпрос. Как точно? Виждаме, че схемата не е задължителна, а доброволна. С други думи, Държавите могат да се допитат до комисията при провеждане на национални реформи. Така комисията им осигурява помощ. Но те не са задължени да го направят, особено що се отнася до Кохезионния фонд. Аз приветствам усилията на докладчиците, защото те се опитват да покажат, че дори и парите да идват от кохезионната политика и техническата помощ, за да се изпълнят препоръките по държави, дори и това да е тъй наречената инструментализация, трябва да има много ясна връзка с кохезионната политика. Всъщност, кохезионната политика наистина се влияе от множество други подходи. Ние трябва да покажем в този случай, че парите е необходимо да се използват тогава, когато кохезионната политика е от първостепенно значение за конкретната препоръка дадена на страната. Не бива обаче да се използват за други цели, защото допусне ли се това, средствата за кохезия ще се превърнат в някакъв вид резерв. Добре е да кажем, като комисия, ние приемаме в този случай да се използват средства от кохезионните фондове, но искаме те да бъдат проследени. Освен това, средствата се прехвърлят от Генерална дирекция Реджио към други институции. Това са органите, които работят по препоръките по държави. И тъй в заключение можем да приемем това, което се предлага, но да настояваме на много убедителна връзка с кохезионната политика. Ясно е, че ние в бюджетната комисия ще се опитаме да направим същото. Много ви благодаря, господин Новаков. Благодаря, госпожо председател. Когато беше предложена програмата, дори доста по-рано, аз се опитах да проследя какво точно се случва. Все още имам някои въпроси, обаче нямам отговор на своите въпроси. Това, което ще кажа, не означава, че съм категорично за или против. Не, просто изразявам една обективна гледна точка. Струва ми се, че не са много ясни резултатите, които се целят от тази програма. Те не са достатъчно конкретни. С предложения бюджет средната сума на държава членка е около 25 милиона евро. Нима е сериозно да смятаме, че може да се постигне каквото и да било с една такава сума. Освен това, ако кохезионните средства ще се използват за различни цели – това няма ли в бъдеще да доведе до още по-голямо източване на пари от кохезионните фондове до година? Помислете и за това. След това предлаганата програма е 4 годишна. Всички вие сигурно знаете, че сериозните структурни реформи изискват много по-голяма продължителност, особено когато са насочени към трудовия пазар или образованието но как да сме сигурни, че предлаганите реформи ще продължат и след тези 4 години? Аз съм съгласен до някъде с предлаганото, но оперативните програми имат сходни цели. Има оперативни програми за техническа помощ на място. Ако сега позволим да се стигне до припокриване, това ще доведе до още по-голямо административно бреме и бюрокрация. Защото ще има и дублираща програма с управителен орган, която извършва същите дейности. Не знам дали държавите членки ще приемат това, което се предлага на място. Принципно не съм отрицателно настроено, пак ще кажа, това предложение трябва да се доразработи, да стане много по-ясно, тъй като в противен случай оставам в чувството, че тук ни се предлага нещо много по-сериозно, отколкото това, което изглежда. Необходимо ми е да имам по-пълна картина. Благодаря. Благодаря. И сега господин Нилсен. Благодаря ви. Аз ще говоря на английски, защото днес не мога да използвам родния си език. Uh, as, as usual, uh... Както винаги, господин Ван Нистерой, и госпожа Крел са си свършили добре работата. Те насочват внимание към важните въпроси. Нека кажа няколко думи за Швеция. При всеки нов мандат по структурните фондове започва люта битка между регионалното ниво и правителството. Те се борят за средствата за техническа помощ местното и регионално ниво, което означава гражданското общество, кметовете, имат нужда да подкрепят малките и средни предприятия, кооперативите, различните сдружения. Затова имат нужда от тази техническа помощ. Правителството обаче казва, не, ние имаме нужда пък от тези пари, за да финансираме държавните органи. И в крайна сметка винаги регионалните органи губят битката. Това се случва на всеки 5 години. Мисля, че ако ще имаме отново такава битка, то финансовите министри пак ще започнат и Швеция ще каже, ние си имаме такава програма, дайте ни парите, дори и да нямат нужда от точно тази програма, като парите няма да отидат на местното ниво. Това само исках да кажа за ситуацията в Швеция. Благодаря, госпожа Крел. Благодаря. Точно за това става дума. Ние първо трябва да се запитаме каква цел обслужва този европейски инструмент. Колегите, които се изказаха последни, обърнаха внимание на, на разбирането, защото този инструмент няма за цел, например, да финансира банковата реформа в Чехия. Целта по-скоро е следната. Ако Чехия иска да проведе такава реформа, комисията казва, добре, вие имате нужда от техническа помощ. Затова ние ще изпратим един банков експерт, например от ЕЦБ или някъде другаде. Той може да ви помогне. Самата реформа обаче трябва да се проведе вътрешно в страната и разбира се, тя ще отнеме повече от 4 години. Целта на инструмента не е да финансира или организира самия проект. Целта е да се предостави техническа помощ по съществуващите проекти. За това има разпределение по държави. Германия получава една сума, България друга. Предполагам, че Швеция няма и да кандидатства, тъй като в Швеция всичко работи добре. Германия също едва ли ще се кандидатира, но може би Харватия или България ще се кандидатират. Установяването на такава връзка до някъде обърква наистина къде е банковата реформа, къде е сближаването – но, от една страна, банковата реформа би могла да помогне и на реформи на трудовия пазар, на образованието и така стигаме до сближаването. Необходимо е да се докаже нуждата от техническата помощ и колегата беше напълно прав. Обикновено във всички държави членки се води битка за средствата за техническа помощ. Но нека обясня, в този случай държавите членки не губят нищо от фондовете. Да си представим, че има 240 милиона евро. Трябва в този случай да се докаже пряка връзка между проекта и кохезионната политика, да се докаже, че наистина има конкретна необходимост, че не се създава прецедент. Пак казвам, програмата е изцяло доброволна. На трето място, ако държавата членка не се възползва от тази възможност, от това не следва нищо. Няма налагани санкции, нито пък финансирането за кохезия се намалява. Изобщо няма такава причинно-следствена връзка. И това трябва ясно да се разбере. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ренке. Благодаря. Съжалявам, че закъснях, но може би се започнали малко рано тази дискусия, така че не чух всички, които взеха отношение. Знаете, от малките групи имаме, трябва да бъдем на много места, но се радвам, че провеждаме тази дискусия. Нека да кажа какво какви са очакванията на нашата политическа група. Радвам се, че този дебат е включващ, че вие работите в тясно сътрудничество с другите комисии. Ако искаме наистина да включим всички гледни точки, ще трябва да промениме предложението на комисията и да поставиме политически акцент, а не само да наблягаме на техническите аспекти защото наистина това може да бъде един инструмент, който ще спомогне на държавите членки да изградат по-добър капацитет да провеждат по-плавно политиките си, да създадат методология за насърчаване на устойчиви инвестиции но, както правилно беше казано, тук се крие и опасност, защото ако този инструмент се използва по неправилен начин, той може да задължи държавите членки да правят реформи и просто да върват по път, който държавата и гражданите не са избрали така че този инструмент може да бъде използван неправомерно и не за целите, за които е създаден. Така че аз смятам, че трябва да поставим акцента на политиката съдвижаване. Виждаме е, успехите, които бяха постигнати в Гърция и Кипър, е, когато е, ставаше дума за структурни реформи, в други области имаше по-малко успехи. Така че управлението и финансите не са тясно свързани, пряко свързани, така че трябва да внимаваме и с това. Така че цата е за да могат а, държавите да ги използват наистина целесообразно а, и гражданското общество да участва в процеса на вземане на решения в процеса на разпределение на средствата и да нейният, неговият глас да се чува. Ние също така е, смятаме, че трябва да, да има овластяване на регионалните, е, местните органи на властта, на регионалните оператори. И но при всички случаи Радваме се, че можем да работим с докладчиците, докладчиците в Сянка и всички други заинтересовани страни. Смятам, че още има да се доработва това предложение, за да включиме всички и така предпазни клаузи, които биха били необходими. Благодаря. Други коментари по въпроса? Господин Фан Нистелрой, може би ще отговорите на някои от въпросите. Както казах още в началото, става дума за един открит, отворен процес, има възможност за внасяне на изменения. Ще се опитаме да намерим правилният баланс, но да бъдем и да не се бавим много, за да не губиме време. А, нашата комисия е водеща и ще продължи да бъде водеща. В много изменения се споменава необходимостта от допълнителна информация, отчитане и така нататък. Така че комисията трябва да участва. Така че процес е открит а, и а, прозрачен. Но тук още веднъж повтарям, става дума за доброволно искане, за доброволна схема. Така че в никакъв случай не трябва, няма да смесваме нещата. Мисля, че това е казано в е, документа изменение 15, както спомена госпожа Крел, става, става дума за по-интегриран подход, за синергия. Това е. Сега, много е важно бюджетната комисия да направи изменения, защото е много важно да се знае от кое, от кое бюджетен ред идват средствата. Но, още веднъж казах, ние всъщност говориме за един от най-важните инвестиционни инструменти, с които разполага Европейският съюз. Да, наистина правилно поставяте въпроси и мисля, че так, това трябва да бъде и подхода. Поставяне под въпрос на нещата, но Очакваме в бъдеще да го обсъдиме и с комисарката. Но тук не става дума да се е, вземат парите от а, сближаването. Ние обсъждахме това с комисията и госпожа Крал го каза. Ще ми се да напреднеме бързо. Разбира се, всичко това се прави в духа на економическото възстановяване. Госпожа Дамата спомена, че това може да бъде пагубно, но ние наистина ще ще трябва да, да, да бдиме, защото нейните, нейното виждане, нейният, нейните предвиждания да не се превърнат в действителност. Да. Господин Омържи. в обмяна на мнение с комисията и с комисара от, уточнихме известни неща, но но не става дума за различни неща и два различни полюса, а по-скоро за синергия между схемите. Очакваме вашите изменения и вашата подкрепа. Благодаря. Ако нямате желаещи да кажат няколко думи. Нека аз пообобща работата по този доклад. Първо искам да благодаря на двамата съдокладчици, да им благодаря за свършената работа и за желанието да се да свържат предложението на комисията с а, нашите виждани и нашите цели. Трудно беше да намерим пътя си в а, това предложение, но същевременно сега сме пред едно предложение, което всъщност съчетава всички е, цели. От една страна е, стремежа към е, растеж, заетост и от друга страна политиката на сближаване. Аз мисля, че чрез въпросите ще намериме отговори, защото вашето ясно послание което се очерта тук, е, че още от самото начало въпросите са били многобройни, а сега въпросите са по-малко, тъй като в хода на работа са намерени някои решения и отговори. За, за това смятам, че нашата дискусия ще бъде много ползотворна. Става дума за един нов инструмент, който не познаваме все още, но нашата цел е той да функционира ефективно. За, за това измененията са важни с цел този инструмент наистина да служи целите на политиката на сближаване. Наистина ще се опитам да подсигура така при, почва за добра дискусия. Сега давам думата на представителката на Комитета на регионите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите, че ще изслушат нашата е, гледна точка. Аз съм докладчик по доклад, който бе прият през април бяха внесени 20 изменения. Комитета на регионите смята, че е, това е една отлична възможност за дълбочаване на сътрудничеството между вашата комисия и Комитета на регионите по един нов инструмент, който има за цел да ни спомогне да се справиме с най-големото предизвикателство пред Европейския съюз. Целта е местните органи на властта и държавната власт да могат да изиграят своята роля в процеса на структурните реформи и този дебат показва, че сме на прав път. Ние подкрепяме тази, тази програма за техническа помощ, добро, когато държавите членки доброволно поискат техническа помощ за провеждане на реформи. Но, разбира се, трябва да се направят някои уточнения. Смятаме, че подобряването на институционният, институционният капацитет на национално равнище, но и на регионално равнище трябва да бъде в сърцевината на тази програма. Нека да не забравиме, че специфичните препоръки за държавите членки съдържат 40% препоръки, които са насочени към ролята, мястото и капацитета на местните и регионални органи. Също, същевременно не трябва да забравяме а, и принципа за, на субсидиарност. Тук мисля, че трябва малко допълнителни от уточнения. Програмата трябва да бъде на разположение и на различните органи на властта, съгласно принципа за разпределение на правомощията. Виж, виждам обаче, че в проекто доклада това е залегнало правилно. Смятаме, че приложението на програмата трябва да почива на един единен документ, свързан с укрепване на институционния капацитет на държавите членки. Бе, бе направен и един преглед на резултатите от работата на техническата група за Гърция. Смятам, че програмата трябва да може да координира ефективно работата на различните е, про- програми за помощ, които в момента се провеждат е, в държавите членки. Същевременно смятам, че гражданското общество и социалните партньори трябва да участват, е, за да може, да може тази програма да бъде наистина успешна. Една от целите на предложението на комисията е да се възвърне доверието да, и да се подобри сътрудничеството между държавата членка, която а, отправя искането, другите държави членки и комисията. Смятам също така, че трябва да се направи един последващ преглед, за да видим дали инструмента е, е ефективен или не и евентуално да видим дали е необходимо да се създаде и специфичен фонд за финансиране на подобни програми. За, за нас считаме, е, че е, модалността на финансирането, каквато е в момента, може да бъде само временна, защото това би включило политиката на сближаване в рамките на европейския семестър. А от друга страна, политиката на сближаване е автономна политика по силата на договорите. Така че виждам, че имаме е, общо виждане на нещата и в сътрудничество ще можем наистина да постигнем до едно е, така всеобщо споразумение. Още веднъж ви благодаря, че ме поканихте и че ме слушахте. Благодаря. Имаме и представител на комисията, госпожа Макарти. и госпожа Милер. Кой от вас двете ще вземат думата? Hello, um... Аз съм Макарти от Европейската комисия, директор в службата за подкрепа на структурните реформи. Искам да ви, ви благодаря за изготвения доклад, както и, и за изказванията ви днес. Ние очакваме с нетърпение дебата. Ние сме на разположение, ако са необходими пояснения, по който иде от елементите. Ако има нещо неясно, ние сме готови да го изясним. Оставаме на ваше разположение за евентуални разяснения, ако такива са ви необходими. Благодаря. Yes, if I may. Uh, I'm... Аз съм от лице uh, регионална политика. Искам да потвърдя казаното от uh, колегата от службата за подкрепа на структурните реформи. Ние работим в тясно сътрудничество. Ние също сме на ваше разположение за допълнителна информация или разяснения. Благодаря ви. Ние очакваме и се нуждаем от вашето участие в бъдещото обсъждане на измененията и при изготвянето на окончателният вариант на текста, който се надяваме да бъде изготвен в най-скоро време. Благодаря ви много. И искам да пожелая на всички, които работят по тази тема, успех. Крайният срок за измененията е 14 септември, сряда, 12 часа на обяд. Съгласни ли сте? 14 септември. Това е сряда, следващата сряда. Това е срокът, в който трябва да се представят предложения за изменения. С това приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Е, преминаваме към следващата доклада на госпожа Бресо относно прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това е една от любимите теми за обсъждане в Комисията по регионално развитие. Комисията по економическите и парични въпроси, Комисията по бюджети подготвят първи доклад за първата година от дейността на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Нас е докладчик. Госпожа Бресо ще ви представи проекто становището на Комисията по регионално развитие по този доклад относно първата година от действието на ЕФСИ. Предлагам и крайния срок е, да се представят изменения по проекто с становище отново. Това е 14 септември, сряда до 12 часа на обяд, за да можем да гласуваме на заседанието на комисията ни през месец октомври това становище. Госпожо Бресо, имате думата да представите проекто становището си. Благодаря ви, госпожо председател. Както ви е добре известно, моля ви, дами и господа, ако някой желая да напусне залата, да го направи тихо. Грация. Благодаря ви, госпожо председател. Това, което бях започнала да казвам е, че, както ви е добре известно, Комисията по бюджети и Комисията по економическите и парични въпроси са водещи комисии по този въпрос. Ние изготвяме становище по първи етап на прилагането на ЕФСИ. Считам, че това е изключително важно. Знаем, че ЕФСИ трябва да допринесе за териториалното и, и регионално а, сближаване. Възоснова на информацията, с която разполагаме, която е положителна по развитието на този план. Има проекти, които вече са финансирани, или приключени, т.е. има движение. Но изглежда ясно, че синергията между структурните фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФК или плана Юнкер, както е, е известен, са доста бавни, не се развиват достатъчно бързо и всъщност има твърде малко наброй е, синергии, въпреки заявените добри намерения. Европейската инвестиционна е, банка, държавите членки, институциите също насърчават инвестициите, но всичко е, това трябва да доведе до ускоряване на постигането на синергия е да се посочат модалностите, които да позволят да бъдат създадени такива синергии, тъй като а, сега е важно да имаме публично финансиране, към което се добавя и финансиране от банките, например EFSI. По този начин ще могат да се реализират по-големи, по-интересни проекти в областта на кохезионната политика. Ние се нуждаем от повече сътрудничество, имаме нужда от гаранции за това, коя от институциите, дали е Европейската инвестиционна банка, комисията, те трябва да имат помежду си стратегическо сътрудничество. На следващо място това, което ни притеснява е, че комисията би трябвало да следи е, кохезионната политика, това е в техните правомощия, но трябва да се гарантира по-справедливо географско разпределяне на финансираните проекти. Има за сега, изглежда, фокусирани върху държави, които не се нуждаят такава голяма степен от тези допълнителни инвестиционни средства. защото има насочване към проекти, които имат и без друго интерес от страна на инвеститорите. Добре е да се насочи вниманието и към по-слабо развитите региони. Необходимо е да се намери нужния баланс. Трансграничните проекти също са доста малко на брой. Необходимо е да има повече такива трансгранични проекти за реализиране на макрорегионални стратегии. За сега обаче не виждаме нещо да е реализирано в тази област като трансгранични проекти. Трябва да се ребалансира плана на Юнкер. Той трябва да установи връзки на синергия с проекти в областта на регионалната политика. Важно е водещите комисии да отчетат тези наши бележки, да ги включат в своя доклад, комисията да обърне внимание на всички тези въпроси. В моето становище аз също обръщам внимание на тематичния характер на проектите, финансирани от ЕФСИ, тъй като това съответства в по-голяма степен на целите на кохезионната политика. Не само да се насърчават инвестициите в Европа, но и да се създават условия за иновации и за създаване на работни места в Европа. Обръщаме внимание също на въпроса как да се подкрепят оперативните дейности по EFC чрез предоставянето на повече и по-прозрачни данни за подбора на проектите. Необходимо е да се внесе повече прозрачност в това отношение. При подбора на проектите. Мисля, че тук отношение имат държавите. Въпросът не е в ръцете на регионалното и местно самоуправление. Няма проекти, които да свързват кохезионната политика и ЕФСИ. Ето защо аз считам, че засилването на националните и регионални платформи или тези, които ще бъдат създадени на по-късен етап, биха могли да стимулират синергии между тези платформи, които да настояват за иновативни проекти, които да се реализира съвместно с средства от структурните фондове и ЕФСИ. Е, също средствата, които се предоставят за е, финансиране по линия на ЕФСИ, не трябва да е, се включват при изчисляването на дефицитите. Ние трябва да имаме по-силна възможност да следим как се развива този процес. Както ви е известно, планът Юнкер вероятно ще претърпи някои промени. Що се отнася до финансовите ресурси, се обмислят предприемането на някои нови стъпки. Трябва да се избягват противоречиви инвестиционни политики. Следва да се отчитат стратегическите цели на държавите членки и ние трябва да допринесем за това. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка. Първо думата има господин Полчак. Благодаря ви. Искам да благодаря на госпожа Бресо за представения проекто доклад, който обхваща важни въпроси, свързани с ефективното прилагане на плана Юнкер. Този доклад обаче не избягва и някои спорни теми, и това ще се потвърди в днешното разискване. Искам да благодаря на госпожа Бресо, че беше толкова откровена. Фондовете ЕФСИ мобилизираха доста средства. Комисията излезе с изявление, че не са набрани достатъчно средства поради недостатъчната активност на държавите членки. Трябва да се премахнат и бюрократичните пречки на национално ниво и на ниво комисия. Не зная дали госпожа Бресо има някои идеи по този проблем, дали той не трябва да се предвиди в доклада. Трябва да се обърне внимание също на това какви типове проекти се финансират от ЕФСИ. Не е напълно ясно дали те са проекти, свързани с по-висок риск или не. Има такова схващане, че проектите, които се подкрепят от фонда, са високо рискови. Това е много важен въпрос, който трябва да се има предвид, тъй като това е уникалният характер на ЕФСИ, защото той е предназначен най-вече за финансиране на високорискови проекти. Но има също и проекти, които представляват е, не толкова голям риск, по-скоро стандартен е, риск. Не знае дали тези условия са изпълнени цяло. В е, проекто доклада се посочва, че няма достатъчна подкрепа на структурните фондове. Сигурно това не е поради нежелание от страна на докладчика да го спомена. Мисля, че трябва да се подчертая позицията, стратегическата важност на фондовете ЕСИ. Те могат да бъдат разглеждани като конкуренти на ЕФСИ. ЕСИ не трябва да се жертват за сметка на успеха на ЕФСИ. От Комисията за регионално развитие ние би трябвало да проявяваме интерес към гарантирането на бъдещето на европейските структурни инвестиционни фондове. Днешният обмен на мнение е само начало на работа, която ще продължи. Искам да благодаря на госпожа Бресо за положения труд. Благодаря, не виждам госпожа Томашеч в залата. Следващия докладчик в сянка. От името на АОДЕ съм аз, така че искам също да кажа нещо на госпожа Бресо. Благодаря на госпожа Бресо за изготвеното становище и искам да отбележа и постигнатите добри резултати от работата на Европейския фонд за стратегически инвестиции. При бюджетните ограничения, с които се сблъскват европейските правителства, е необходимо да се стремим към упростяване на отношение, по отношение на процедури и законодателство за комбиниране и допълване на европейските структурни инвестиционни фондове – с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това е единствената посока, в която можем да постигнем мултиплициране на ефекта на инвестициите и мобилизиране на финансовия и частен сектор за публични инвестиции, които биха довели до растеж на европейската економика. Важна е подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции и за трансгранични проекти с висока добавена стойност – както и засилването на ролята на Европейския консултантски център, Advisory Hub, на местно ниво. Тъй като съветите, които се дават само на ниво Европейска инвестиционна банка, не достигат до потенциалните проекти на регионално ниво. Необходимо е нивото на съвети, на подкрепа на стимулиране на проекти, да достигне до ниво бенефициенти, евентуални автори на проекти, които могат да допринесат точно за това сближаване между структурните фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции. В това отношение подкрепям позицията на докладчика за ролята на местните и регионалните власти. Трябва да отбележим и стартирали Европейски портал за инвестиционни проекти, представляващ онлайн платформа, свързваща организатори на европейски проекти и инвеститори от Европейския съюз и извън него. Надявам се чрез този портал да има видимост за проектите в Европа, в които може да се инвестира и по такъв начин да се привлече частен капитал, една от целите на фонда за стратегически инвестиции. Въз основа на публикуваните през февруари насоки за това как европейските структурни и инвестиционни фондове могат да бъдат съчетани с ЕФСИ за постигането на възможно най-големи инвестиции, е необходимо да се търсят механизми за упростяване на тези комбинации. Голямата тема за упростяване на структурните фондове въжи с много голяма сила, когато става дума за а, за сътрудничество, съдействие между различните инструменти и особено координацията и синергията между европейските структурни фондове и Фонда за стратегически инвестиции. Не на последно място искам да подчертая, че е много важно да се обърне внимание на осведомеността на обществеността, тъй като информацията за успехите на фонда очевидно не е пълна даже за нас – въпреки че ние имаме правото тук в парламента да контролираме изпълнението на фонда. И въпреки това се сблъскваме с недостиг на информация и все още си задаваме въпроси дали проектите са рискови, дали те са териториално правилно насочени. А осведомеността, обществената осведоменост за ефекта от този фонд би допринесла за по-добра синергия между структурните фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции. And uh, this is the end of my contribution as a shadow rapporteur. And we uh, continue with the shadow rapporteurs. Uh, to Martina Michel. Тя не е в залата. Госпожа Ренке има думата. От моя страна аз искам да благодаря на докладчика, че изготви това становище. Всички споделяме мнението за това как ЕФСИ и ЕСИ могат да се съчетават е изключително важен въпрос за нашата комисия и не само за тази комисия. Радваме се, че обсъждаме този въпрос. Същевременно беше поставен един въпрос, свързан с последователността, кохеренцията между различните инвестиции, които се правят. Това, което наблюдаваме сега е, че има доста предизвикателства, доста проблеми, които не са преодоляни. Затова нашия подход трябва да е критичен, що се отнася до а, сегашния етап на прилагане. Не защото сме против използването на различните инвестиционни инструменти заедно, а защото искаме да има подобрение Именно за това трябва да сме скептични за това, което наблюдаваме в момента. Ние бихме искали да подсилим в становището това, което се казва за принципа на допълняемост. Необходимо е да има по-силна позиция от страна на нашата комисия по този въпрос. Също поставяме въпрос към Европейската комисия относно закрилата на първата загуба. В началото беше подчертано, че ЕфСи ще покрива по-рисковите траншове от инвестициите. Очевидно, сега има промяна и структурните фондове трябва да поемат тези рискове. Ние критично гледаме на този въпрос. И мисля, че като комисия по регионалното развитие трябва да вземем на много твърда позиция да не се допуска а, тази промяна. Нещо, което изигра важна роля в обществения дебат, се отнася до ЕФСИ като цяло. Става дума за така наречения леверидж, как може да се увеличи привлекателността, този леверидж, и считам, че това е също въпрос, на който трябва да обърне внимание в становището. Съгласна съм, че също изключително важен е въпроса за прозрачността на програмите, по какъв начин те могат да станат по-видими, как можем да изградим доверие, за да могат да се привлекат е, частни инвестиции, които да се съчетаят с е, публичните средства, които се осигуряват. Аз е, очаквам един плодотворен, един интересен дебат по тези, този въпрос. Следващия докладчик в сянка е госпожа Демато. Благодаря, госпожо председател. Отбелязвам колко е важна работата на докладчика тук, защото в становището се предлагат подобрения на ЕФСИ. Но принципно ние не сме убедени. Знаем, че има нови проекти и че те трябва да се подкрепят, но по какви критерии се подкрепят? Би трябвало тези критерии да отговарят на приоритетите на комисията. Въпреки това ние не знаем как се подбират точно проектите, какви критерии се прилагат. но ние говорим по-скоро за очаквания, що се отнася до частното финансиране, а не толкова за конкретен резултат – Ако погледнем финансирането, гаранциите и сравним проектите, свързани с газа, енергийните ресурси, офшорните инсталации, ще видим, че има най-различни проекти. При Ефси от друга страна, има цял набор от банкови по естеството си инструменти. Но какви са специфичните нужди. Вече се говори за очакванията, за финансовия инженеринг. При FC също така нямаме достатъчно данни. Използват се обществени средства за FC, но няма прозрачност. Принципа на прозрачност трябва да обхване всички аспекти. Защото иначе как можем да знаем за какво се използват обществените пари? Понякога доста рядко при нас идват комисарите и разговарят по тези въпроси. Въпреки това, на нас ни трябват конкретни цифри. Би трябвало и външния свят да може да разчита на една устойчива среда. Малките и средни предприятия, микропредприятията, за да се развиват, имат нужда от гаранции. Същевременно планът Юнкер не дава отговор на тези различни нужди. Благодаря, господин Зелер. Благодаря госпожо председател. Би трябвало наистина да се информираме, да знаем какви са проектите на ЕИБ и на държавите, как точно се използва фонда. Всички проекти би трябвало да се обясняват. Също така, виждаме, че самите проекти са доста различни. От една страна офшорни вятърни инсталации, от друга страна жилищни сгради в Париж, които се обновяват, за да отговорят по-добре на енергийната ефективност и нейните цели. не знам как всичко това отговаря на добрата инвестиционна политика. В предложението си госпожа Бресо говори за по-добро съгласуване на проектите по ЕФСИ, така че те да отговарят на кохезионната политика. Но тук трябва да внимаваме, защото това са две много различни философии. От една страна структурната политика и връзката с ЕФСИ. Тук се използват обществени средства, но целта е да се мобилизира частното финансиране. И ЕФСИ, освен това, обхваща проекти, които са рискови, които иначе не биха се финансирали толкова лесно или изобщо не биха получили финансиране. Възниква обаче следния проблем. Използват се обществени средства на Европейския съюз. Използват се чрез същевременно и средства, които идват от механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020. Но се прилагат критериите на банката – ЕИБ и комисията разглеждат получените проекти и вземат решение за това как да се изразходват средствата. Това са бюджетни средства, заделени за фонда, управляван от банката. До 2017 година Беше срока определен за Евси, но сега този срок сигурно ще бъде удължен, което означава, че ще трябва да се финансират или предоставят гаранции за повече проекти. Ние обаче не знаем откъде ще дойдат парите за това. Не мисля, че колегите от науката или транспорта ще бъдат готови да се откажат от още по-голям брой кредити или че те ще дойдат от раковата програма за научни изследвания или механизма за свързване на Европа, би трябвало, след като говорим за структурни програми, средствата по структурните политики да се използват за съфинансиране на ЕФСИ. Така обаче ние навлизаме в друг проблем. Защото не знаем как ще бъде определена структурната политика след 2020 година. Не знаем дори дали съюзът ще остане единен. Необходима е повече информация за ЕИБ, що се отнася до ролята и по ЕФСИ. Необходимо е да се обясни какъв е резултата от предоставените от нас средства, какви са частните финансирания. Аз единствено чета, че идеята е да се мобилизират частно, частните финансови източници, но не виждам конкретен резултат. Мисля, че трябва да продължим да говорим за кохезионната политика и структурната политика. До някъде това е фокусът. Средствата излизат от европейския бюджет, те се използват заедно с държавните органи и регионалните органи, които отговарят за растежа отговарят и за различните стимули. Имаме, разбира се, и социалното измерение, но то е много различно от заявените цели на ЕФСИ. Необходимо е, както казах, първо да получим повече информация. Благодаря, господин Валкарасел Сисо. Много благодаря, госпожо председател. Първо, разбира се, искам да поздравя докладчика за отличната работа по това становище. Госпожа Бресо се спира на основните предизвикателства по използването на ЕФСИ и по-конкретно допълняемостта на този фонд. Също така се разглежда връзката с структурните инвестиционни фондове. Необходимо е ЕФСИ да бъде допълняем. Трябва да сме сигурни, че този фонд се използва за проекти, които иначе не биха били финансирани от европейските структурни или инвестиционни фондове. В противен случай не просто ще ги замени, заменим едните с другите или ще увеличим инвестициите. Също така FC не би трябвало да финансира проекти, които са единствено частни по характер. Става дума по-скоро за привличане на допълнително финансиране, с което ние не разполагаме. Важен е и географския баланс, както го каза и докладчицата. Необходимо е да се финансират трансгранични проекти с добавена стойност. Това е всичко, госпожо председател. Благодаря, господин Буштинаро е следващият. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на Мерседес за отличния и текст, тъй като този текст наистина много добре описва реалността. Реалност, която беше описана във всякакви розови краски от комисарите, докато сега на началните етапи виждаме, че този инструмент се рекламира едва ли не като някакво магическо универсално решение на всички проблеми. Действителността обаче съвсем не отговаря на тези хвалби и очаквания. На първо място, както посочи Мерседес и останалите колеги, трябва да се запитаме какви са точно инвестициите чрез Евси. Защо трябва да се инвестира в трамваи или в изолация на сградите, например, чрез Евси? Нима това е стратегическа инвестиция. Нима това е рискова инвестиция, със сигурност не. Просто се вземат парите, защото тези пари са ефтини на второ място, ако погледнем географското разпределение на инвестициите, няма как да не се сетим за битките, които водихме по механизма за свързване на Европа или МСЕ, защото първо ни се каза, който първи подаде заявка, ще има предимство. Искам да дам пример с Румъния или Полша. Да вземем Полша. Полша е наистина шампион в освояването на пари по един много интелигентен начин. Но в момента Польша разполага само с 80 милиона евро. Няма да говоря за другите страни по кохезионната политика. Същевременно тези държави внася 10 милиарда евро в ЕФСИ. Добре, ако ни кажете, няма географс... ако няма разпределение, няма да има и географски баланс, то за мен това е много спорно, защото се прехвърлят средства към държави, които не са държави по кохезионната политика, а се оказват шампиони в използването на ЕФСИ. Има и още нещо връзката между кохезионните политики и инвестициите чрез ЕФСИ. Ние решихме, че можем да позволим да се прехвърлят средства от кохезионните фондове именно за да има връзка с бъдещите инвестиции. Но ако такава връзка няма, защо трябва Европейският парламент да одобрява продължаващото прехвърляне на такива фондове? Всеки вече казва, че ЕФСИ не само ще се удържи като срок, но и ще се увеличат сумите по него може би отново ще погледнат към кохезионния бюджет. Но имаме ли някаква сигурност? Тези синергии би трябвало да са безусловни, да могат да се измерят, а не само да се хвърлят красиви думи. Например, да се каже, ще пуснем трамваи, за да няма замърсяване, така ще бъдем по-конкурентно способни. Чудесно, много е хубаво да няма замърсяване, но такова обяснение не е достатъчно. И последният ми въпрос. Как е свързан ЕФСИ с бъдещето на кохезионната политика? Струва ми се, че точно комисарите, които описват всичко в тези розови краски, не са достатъчно убедителни, като говорим за плана Юнкер. Не е ясно как точно парите ще се прехвърлят от кохезионния план към държавите членки. Необходимо е, може би, мащабно упражнение, казвате, за да определим следващите цели, но аз не съм съгласен. Просто трябва да предупредим комисията. Не може да се работи така. Кохезионната политика трябва да запази своето водещо значение за справяне с неравенствата и различията – Това е важно, за да спечелим доверието на гражданите и в държавите плаци, и в държавите, които получават плащания. Ние имаме проучване от бившия министр Бенковска, сега комисар Бенковска. Това проучване доказва, че едно евро от нетните платци всъщност създава приход от 0,66 евро за същите платци чрез ноу-хау, технологии и така нататък. 70% се оказва, че постъпва основно в Германия, която наистина е двигателят на Европа, водещата индустриална държава но нека кажем на комисията, че не може да се играе с бъдещето на кохезионната политика и да се мисли, че ние в парламента сме някакви наивници и ще се съгласим. Не може да се продължава по този начин. Не може бъдещето на кохезионната политика да се използва като инвестиционен фонд. Благодаря. Благодаря, госпожа Пираки. Much, Благодаря, госпожо председател. Вие споменахте думата панацея. Всъщност това е гръцка дума. Аз съм убедена, че FC не е панацея, но така или иначе имаме един новаторски инструмент. Тук се мисли малко извън рамките и според мен нашата цел не е да изменяме регламента за ЕФСИ, а да обсъдим проекто становището по прилагането му. Прилагането на ЕФСИ. Нека кажа, че съгласно последната информация от комисията, лостовия ефект е на стойност около 110 милиарда евро – Държавите членки получават 535 милиона всяка от, този, от тази сума. Същевременно трябва да се привлекат 1,2 милиарда евро. Нещо тук не работи както трябва. Според мен няма достатъчно информация. Също така не знаем точно как се изпълнява ЕФСИ, как го използват маките и средни предприятия. Самата аз имам изменение. Призовавам комисията да работи по-амбициозно и да обхване всички държави членки. Кипър е изключен тук. Да се насочи към маките и средни предприятия в нашите страни тези предприятия не използват наличните средства. Те са 75 милиарда. Би трябвало също така банковият сектор да работи ръка за ръка с ЕФСИ. Разбира се, ние не можем да променяме начина на работа на банковия сектор, но нека обединим усилия, за да привлечем пари. Благодаря, господин Ван Нистелрой. Благодаря ви. Трябва да кажа, че някои от изказванията на колегите са много впечатляващи. Те казват, няма да позволим това, ще спрем онова, но добре, ние говорим за становище и то е становище по прилагането на ЕФСИ. Разбира се, че становището е важно за бюджета, но ако за всичко казваме няма да позволим, няма да отстъпим, тогава ще е трудно да се направи предложение за ЕФСИ, като говорим за бюджета. Много е хубаво да критикуваме, но какъв ще е резултатът? то говорим за изпълнението. Какво точно се прави с ЕФСИ? Сигурно няма да ви е приятно да го чуете, но комисията и нейния кораб отдавна отплаваха. Би трябвало да се работи по-скоро на това ниво в политическите групи, ако ще се казва няма да допускаме каквото и да било. Аз самият съм докладчик, знам, че понякога трябва да се постъпва различно. Да вземем държавните поръчки. Оказва се, че изведнъж има пари, които могат да се харчат тук или там. Има определени задължения, но ние, разбира се, зависим от процедурите. Самият аз вече дори и не помня колко пъти комисията е излизала с пресъобщения за своята работа. Аз съм приброил 250 до сега, но спрях и да броя защото винаги, когато Е и Б направи нещо, комисията го разгласява, казва, ето, вижте какво постигнахме. Като че ли в този случай моторът наистина е прегрял. Не знам дали използвам добра метафора, но не бива да се отдалечаваме от реалността. Вие казвате, че не са привлечени достатъчно средства. Затова и аз попитах комисията, кога ще ни дадете реалните данни. Комисарят каза, може би 2017 година, не сме сигурни. Чудесно! Но вместо да говорим за графици и доклади, които отнемат време, Нека се запитаме какво точно става. Оказва се, че сме изпуснали влака. Или, както казват, след някой след дъжд качулка. В обществените поръчки нищо не се случва, никой не ни слуша, комуникацията е нулева. За това става дума. Същевременно ръководителите на политическите групи просто казват, да, аз съм съгласен с Иванчо, Петканчо. Добре, не сме доволни при държавните поръчки, но ако не сме доволни, нека разрешим този проблем на политическо ниво, в политическите групи. Иначе това са някакви замъци от пясък. Thank you. Благодаря. Благодаря ви за дискусията ще дам думата на представителите на комисията и след това на госпожа Бресо. Госпожа Хопмер от Генерална дирекция Ексфет. Благодаря. Дами и господа, благодаря ви за тази интересна дискусия и възможността комисията да изрази своето мнение. Аз съм Флорентин Хопмайер тук е и моята колега Ана Дудка от е, Генерална дирекция Речо. Сега, целта е да видим какви могат да бъдат е, подобренията по становището, публикувано от комисията на 1 юни. Първо няколко цифри по ЕФСИ. В рамките на една година бяха мобилизиране 1 е милиард 570 милиона евро в 25 държави членки с 2000 малки и средни предприятия. Привличаме и други инвестиции. Това е нашата цел. 85% от инвестициите идват от частния и държавния сектор, но не от Европейската инвестиционна банка, като целта е да се насърчава териториалното сближаване. Комисията и банката работят по набиране на проекти от страните по кохезията. Многократно сме споменавали че използването на средствата от ЕФСИ с средства от инвестиционните и структурните фондове е нашата цел. Сега сме направили първите крачки и от сега нататък е да, да преминеме от думи към дела. В съобщението от 1 юни бе споменато, че комисията и банката ще работят по проекти, които имат за цел да комбинират двата източника и да, да могат да бъдат прияти до края на 2016 година и да послужат за добри примери. Наистина цел, целта е да развиеме този комбиниран начин на финансиране Същевременно разполагаме и с инструменти за комбиниране на средствата от ЕФСИ с ЕСИ. Инвестиционните платформи, първата бе създадена и очакваме създаване на допълнителни подобни платформи. Европейският скъп също ще заедно с насърчителните банки ще е, създадат една партньорска мрежа за обмен на най-добрите практики и за свързване на инвеститори с автори на проекти. Съобщенията, с които, които комисията ще публикува в рамките на средносрочния преглед на между на финансовата рамка ще наблегне на тези проблеми и ще е, обърне особено внимание на географското и, и териториално разпределение на проектите. Комисията смята, че трябва да се насърчават е, трансграничните проекти, които имат е, голяма добавена стойност. Колкото до допълняемостта, съгласно регламента за ЕФСИ, проектите, които са с висок риск, ще се разглеждат допълнително и по-подробно като разбира се ще се вземе под внимание и целесообразността на проектите на регионално и местно равнище. Съгласни сме, че Европейската инвестиционна банка може да и направи много повече в тази област. Принципа на допълняемост ще залегне в следващите документи, които ще бъдат публикувани от комисията. Същото въжи и за принципа на прозрачност. Започнахме преди една година и резултатите наистина са положителни и а, а, неоспорими. Имаме конкретни резултати. За това благодаря на европейските депутати за вашата подкрепа към, за тази инициатива. Благодаря ви и за вниманието, госпожа Бресо. Искате ли да отговорите на някои от въпросите, които ви бяха зададени? Благодаря, госпожо председател. Не разполагам с достатъчно време, за да коментирам а, различните изказвания всъщност. Разбира се, когато обсъждаме измененията, ще го обсъдиме заедно с докладчиците в сянка. Ще наблегнем и на унези части, които заслужават. Те на различните теми искат повече пространство, ако щете, за обсъждане. Но самия дебат наистина започва много интересно – бяха направени ни много крит... интересни и критични бележки. А в изказването на комисията се очер... очертава, че проблемите, които очер... очертахме в доклада на господин Фан Нистелрой, които очертаваме в Моменте, са реални въпроси, реални проблеми. Представителката на комисията ни представи един график, една рамка, която ние ще наблюдаваме, ще, бъдем, ще наблюдаваме много внимание на изпълнението на а, набелязаните цели. Наистина една по-добра географска разпределяемост е необходима и да има по-добра синергия между средствата от FC и ESI, като чрез интегриране на проектите може да се постигне мултипликационен ефект. Както каза господин Бушинтинаро, важно е да има възвръщаемост, особено в е, страните по сближаването. Още веднъж географското разпределение е от огромно значение, както и интегрирането в другите политики. Така че още веднъж ще следиме отблизо прилагането на новите правила и съда подсигуриме, защото намеренията да се превърнат в конкретни резултати. Не знам, бихме могли, може би, да организираме едно публично изслушване с, заедно с Комитета на регионите за да видим по какъв начин можем да включиме по-активно местните органи на властта как да участват в а, платформите, как да бъдат активни, защото те са а, операторите на интеграцията. А, също така да бъде, може би, обяснено по какъв а, начин те да а, получават а, информация, защото в разговорите се с. А, представители на местните органи на властта, става ясно, че те са много заинтересовани, но често не знаят просто как да подходят. Така че, може би, трябва да обясниме целия процес на платформи, връзките с насърчителните банки и така нататък. Тоест да включиме и местните органи на властта в цялата тази, е, целият този механизъм. До сега това не е направено. Е, виждаме, че е, комисията изразява много добри намерения спрямо второ, втората фаза на проекта, второто ниво на осъществяване. Струва ми се, че би било справедливо да споменеме, че до сега сме свидетели на добро функциониране, че има задвижване и привличане на инвестиции, че е генерирана добавена стойност. Затова е необходимо да, да направим, защото цяла Европа, всички държави членки да могат да се възползват от възможностите. И защото функционирането на тези фондове да работи в духа и за а, укрепване на политиката на сближаване, която е в крайна сметка един от стълбовете на европейската политика. Просто средствата не трябва да се, да се разпиляват. Каква е целта ни? Целта, целта е да има все по-малко разлики между регионите, между държавите членки. Благодаря на всички. Ще работиме по измененията. Ще трябва всички да се подготвиме за новият етап на осъществяване, може би чрез е, разговори на место, с, като отидеме на място, срещнеме се с е, а, нуждаещите се, запознаем се по-отблизо с действителността, за да можем да адаптираме правилата и нормативните актове към действителността. За да може средствата да ни помогнат да постигнем целите. Целите, както казах, са приоритет на Европейския съюз. Благодаря ви. Приключваме дискусията до тук. Приключваме с заседанието. Ще продължиме с координаторите, така че моля колегите, които не са членове на групата на координаторите да напуснат залата.